Uh, good morning, everybody. Um, our rapporteur... Добро утро. Докладчикът, е, който ще ни информира по първата точка от дневния ни ред е тук, затова можем да е, започнем. Е, госпожа Вайлер ще ми помогне, защото аз имам друга среща с представители на правителствата. Госпожа Вайлер ще поеме председателството. Имаме две сесии днес, една сутрешна, една следобедна. Днес след обяд ще говорим по много важни доклади, особено пакетът свързан с пътуванията. Господин Майер от НП ще е тук. Ще говорим и за единия пазар в областта на електронните комуникации. Ще има и представяне на оценката на въздействието днес след обяд. По отношение на дневния ред, точка 13 е оттеглена. Това е ам, доклада на господин Кикамакакис за достъпа до публичните интернет, до публичните интернет сайтове. Заседанието ще се излъчва в интернет. Има и брошура, която е в вашите документи. Ако не сте е, я получили по имейл, кажете, защото имаме намерение редовно да изпращаме такава информация. Сега относно е, тристранните преговори и как вървят нещата там. Във вторник постигнахме решение, постигнахме съгласие с литовското председателство, свързано с е, програм за защита на потребителите 2014-2020. Решението не беше взимано, тъй като няма окончателно решение по общностния бюджет. Парламента си запази правото да упражнява контрол върху разходването на средствата по фондовете, да има средносрочен преглед, свързан с общата финансова рамка и да се представи гъвкавост за придвижване програмата напред. Ще уведомяваме комисията надлежно за развитието на нещата в бъдеще. Ще има и гласуване, окончателно гласуване в пленарна зала по това досие. Сега следващата точка е свързана с изготвянето на становище Госпожа Вайлер ще председател заседанието. Тя е докладчик в Сянка. Кораца Билд е, е докладчик и от, както и госпожа Естер Деланке. Така, ще обсъдим тази точка и след това ще се премине към гласуване. Благодаря, господин председателю. Ако разговорите ви с британското правителство ще доведат до нещо, ние сме за. Колегата Хораца Билт има думата. Благодаря, госпожо председател. Необходимо е да се възвърне доверието в хранителната верига, защото бяхме свидетели на много скандали, поредни скандали и това обърква хората. Затова ние носим отговорност да намерим начин да възстановим доверието на гражданите. Ще се опитам да вземам предвид всички ваши предложения. Благодаря на всички, които внесоха изменения. Предлагам няколко компромисни изменения и се надявам, че а, ще можем да се обединим около а, тази така важна тема. Скандалът с конското месо не беше въпрос на липса на сигурност хранителната верига, ами по-скоро грешка в, или пропуск в етикетирането. Има система за координиране, която действа много добре и а, тези неправилно етикетирани продукти са изтеглени от а, пазара. Необходимо е да намерим начин да защитим потребителите, без да санкционираме предприятията по цялата верига, които а, не носят отговорност за случилото се. Ако с допълнително законодателство, допълнителни санкции ам, засегнем цялата верига, в крайна сметка товарът ще падне върху плешите на потребителя и ще накажем и пазара, защото не можем да ам, ам, създаваме толкова много бюрокрация. Не можем да кажем, че повече законодателство е решение на всеки един проблем. Предлага се допълнително законодателство на европейско ниво, но аз бих се фокусирала върху работата с държавите членки. Трябва да се следи за това съществуващо законодателство да се прилага надлежно в целия Европейския съюз. Престъпниците, те а, не искат да, да вършат непременно измами, те просто се възползват, в, а, възползват от слабостите в хранителната верига. Необходимо е да се е, извършват проверки и трябва да е ясно, че в момента, в който има подвеждаща информация, тя представлява риск за общественото здраве това трябва да се има предвид, когато се извършват злоупотреби с етикетирането. От друга страна, говори се за етикетиране, свързано с происхода на продукта. Необходимо е за всякакъв вид прясно месо да се предвижда такъв вид етикетиране, но не за всяка една съставка в месото една съставка или 50% противен случай ам, ще ам, отежним дейността на ам, предприятията в месопроработвателната промишленост. Ние имаме трансгранична ам, мрежа за доставки. Трябва да сме внимателни и трябва да защитим нашите потребители. Това, ще, това е постижимо. На второ място да се увеличи контролът на национално ниво. По-добро координиране, по-добра, по-добър обмен на информация, свързан с хранителните продукти и по-добри инспекции. Инспекциите са свързани с разходи разходи за предприятията. Те трябва да бъдат провеждани по такъв начин, че да са разходоефективни и да не водят до повече бюрокрация. Конкретно, по измененията. Не, на трето място искам да кажа нещо за санкциите. В ам, момента ам, няма ам, граници. Ам, контролните органи трябва по-добре да си а, определят приоритетите. Мерките трябва да имат възпиращ характер, трябва да се предотвратяват измамите и трябва санкциите да са пропорционални на ам, приходите от економическата дейност на предприятията. Необходими са правни действия. Госпожо председател, аз искам да се спра на вашите изменения. Взимам ви на първо място като докладчик в сянка. Искам да споделя с вас моята гледна точка. вие повдигате един много важен въпрос, свързан с фер трет, справедливата търговия вие наблягате върху търговията с трети държави. Това е становище, което обаче е свързано с защита на потребителите в Европейския съюз. Не казвам, че вашата тема не е важна, но тя попада извън обхвата на това становище. Благодаря и на другите е, колеги. Ние не сме против е, е, бизнес общността. Ние искаме да сме по-ефективни. Ние искаме да работим съвместно с хранително-вкусовата промишленост. Да, имало е слабост в пазара. Някои са се възползвали и са извършили измами. Всички имаме интерес от това да имаме една здрава хранителна верига. Това е в интерес на цялата продоволствена верига и в интерес на всички предприятия от хранително-вкусовата промишленост. Взех предвид предложеното от господин Билан и другите. Ще се опитам да ги внедря в становището и да взема предвид вашите гледни точки. Благодаря, госпожо председател. Това бяха моите коментари. Благодаря, госпожо колега. Ще кажа аз нещо в качеството ми на докладчик в Сянка. Изненадана съм, че представляват, пред, представяте една а, позиция, която е свързана с това, че трябва законодателство се прилага на практика. Аз виждам една връзка обаче е, с, с световната търговия. Говорим за хранителни продукти не само в рамките на Европейския съюз, които са етикетирани по неправилен начин и така нататък. Ние говорим за глобалния пазар. В Германия има ягоди от Китай. Затова смятам, че е необходимо да се включат едно-две изречения, свързани с значението на глобалния пазар за европейския вътрешен пазар. И за това не съм съгласна с вас и това, което казахте. И е, в тази връзка ще предложа и един коментар в хранителната верига все още има пропуски, които трябва да бъдат отстранени. Гражданите очакват това от нас. Разбира се, изпълнението на практика е важно. Това трябва да стане национално ниво. В някои държави, като Германия, това трябва да стане и на регионално ниво. Това ам, в ам, това ам, привеждане на практика трябва и комисията да вземе участие, да има подпомагаща роля. Ако инспекциите се извършват с едномесечно предизвестие, то тогава е ясно, че когато контролерите дойдат на място, ще видят, че всичко е перфектно и върви както трябва. Относно изготвянето на компромисите, необходимо ни е повече време да видим това, кое, кое може да бъде включено и кое е, не. Смятам, че текста омалважава малко темата и доста упростява нещата. Относно хранителните продукти, аз съм на мнение, че и както гражданите, така и а, ние като политици трябва, имаме нужда от по-строги правила. Ето защо направихме предложение от такъв характер трябва да се окаже подкрепа на най-малките предприятия, на най-малките кланици, да им се помогне когато те трябва, когато изпълняват заложените стандарти и изисквания. Това е от името на социал-демократите. Госпожа е, Рюле Господин Чакрика Камакис. <laughs> благодаря, госпожо председател. Поздравления за докладчика, е, по-скоро за автора на това становище, за това, че от 15-те изменения тя направи три компромиса. Ние можем да ги приемем но искам да кажа две неща в допълнение. Първо, относно първия компромис, на едно мнение съм с вас, но смятам, както и председателя, че трябва да се подчертае, че предпазните мерки са много важни. И, е, обаче тези мерки е, създават допълнителен товар – но трябва да допълним, може да ограничи достъпа до пазара. Когато има проблем с някой продукт, трябва да се предвидят такива мерки, този продукт да не бъде допускан на пазар. След това се продължава е загрижен, че всякакъв вид законодателство в тази област може да доведе е, до увеличаване на разходите за малките и средните предприятия. Да, е, но не трябва да приемаме и пълни забрани за достъп до пазара. Цялата хранителна верига трябва да бъде контролирана и да се извършват инспекции без предварително да бъдат обявявани. Аз искам да, там където се говори за неочаквани инспекции, да се напише calls for, призовава. Това е което имам да кажа. Благодаря. Сега госпожа Рюлер и след това колегата Билер. Не съм получила компромисните изменения и а, нямах време да внасям изменения, защото участвах в кръглата маса след обяда, но искам да кажа, че а, ще внесе искане за разделно гласуване. Това е важно за госпожа Кораца Билд. Искам по номер едно за доброволното етикетиране. Говорим тук за етикетирането, но потребителите искат да има а, надлежно етикетиране и да има задължително етикетиране. Затова аз смятам, че това доброволно етикетиране трябва да бъде а, извадено от текста. Затова искам да има раз, разделно гласуване. По номер 2, последното изречение да бъде зачеркнато и аз ще внеса изменение в тази връзка. Правните разпоредби ще представляват проблем за малките и средни предприятия, но аз смятам, че тези, които са част от производствената верига в Европейския съюз, това са на първо място големите дружества и те имат интерес да избутат малките предприятия от пазара. Затова за мен е важно да има изрично етикетиране, за да може потребителя да види откъде произхожда, разбира се, месото. Ако а, говорим за една пица, в която има 10 съставки от а, 10 различни страни, тогава това е нещо друго. Ам... Chciałem również podziękować pani poseł sprawozdawczyni za przygotowany projekt. Będę mówił krótko, bo poprawek nie ma zbyt wiele, a co do zasady zgadzam się z, z, z tym projektem, który pani poseł przedstawiła. Благодаря на докладчицата. Напълно съм съгласен вече докладваното. Аз съм за всичко, което се казва до сега. Съгласен съм що се отнася до разпространителската верига. И а, подкрепям всичко казано за нарушенията с трансграничен характер. От друга страна имам известни съмнения по някои от елементите. Мисля, че трябва да бъдем предпазливи. Все пак да не възложим непосилна административна тежест на малките и средни предприятия. Имам предвид по-специално десета точка. Понататък не приемам четвърта, по която се иска допълнително финансиране. Просто се питам откъде ще дойдат тези пари предвид финансовата криза. И накрая изразявам надежда за ползотворно сътрудничество с госпожа докладчицата. Благодаря. Благодаря. Дали има някой от ГОЕ, който може да се изкаже? Господин Сардини, вероятно. Няма го. така, иска ли докладчика да направи обобщение? Да, благодаря, госпожо председател. Би трябвало да е пределно ясно, че причината, преди която поех този доклад и се борих да го разгледаме в Инко, е защото смятам, че това е изключително важен въпрос за потребителите. Ето защо трябва да заздравим както възможността за предотвратяване а, на измамите, както и за преследване на измамите. Ето защо не приемам тази обща атака на зелено-червените. И вие, госпожо Руле, дадахте конкретни предложения. Ние чисто и просто казваме, трябват ни повече правила, трябват ни повече пари, но трябва да кажем какви правила, на какво ниво, кой ще ги състави, кой ще ги осъществи, кой ще ги приложи, откъде ще дойдат парите и каква е стоиността за потребителите. Аз ще сложа плюс, като дойдем до този момент на списъка за гласуване на НП. Но в крайна сметка ние изпратихме а, тези изменения в а, срок, така че ако имате такъв проблем, не ме обвинявайте мен. Да, има и вратички а, за тези измами. Ето защо и аз казах, че трябва да работим с държавите членки, с националните а, органи, за да се заздрави контрола, да се укрепят правилата, прилагането им. Заедно с колегите призовахме за а, случайни проверки, без а, предварително предупреждение. Съгласен съм напълно с вас. Това е и моето изменение. Моля, прочетете го. Искам и да се обърна и към госпожа председателя. В случая госпожа докладчица в сянка. Когато трябва да даваме средства по време на най-сериозната криза в Европа от 30-те години насам на малките и средни предприятия, които са а, основната част от економиката. Кажете ми, откъде ще дойде финансовото покритие, кой ще го предостави, а, как ще пре, а, определим кой ще получи средствата и как ще се насочат. А, не дейте да правите някакви е, риторични заявления а, за неща, които не са приложими, за които няма добавена стойност за потребителите. А, Нека не казваме, че просто е така, трябва да субсидираме всяко, всяко предприятие в Европа, за да има то възможност за инспекции. Напротив, аз това, което казвам, е, че трябва да имаме ефективни проверки, така че да се предотврати хранителната измама. Смятам, че можем да го направим и наистина имаме и съгласие в, а, а, по отношение на анализа. Просто вие имате идеологичен проблем с всичко, което е свързано с, с а, правилата на пазара. Искате просто да накажем промишлеността а, и това няма да е добре за потребителите. Ще взема предвид вашите два коментара и ще изменя текста съответно. И последното, което искам да кажа, да, проследимост когато работихме заедно за законодателството по етикетирането на храните, аз предложих изменения. Предложих изменения, за да има а, етикетиране за происхода на а, месото и смятам, че потребителя трябва да има право да знаят къде идва едно месо и трябва да подкрепим проследимостта. Реалността обаче за малките и средни предприятия, аз самата също а, имам малко предприятие а, и опит в това отношение, не е възможно да имаме а, информация за происхода на всяка една съставка на даден продукт, ако да речем в него има 0,1% от а, даден продукт. И така, а, благодаря, госпожо председател. Ще се опитам максимално да приема коментарите, а, дори последните, които направихте, и госпожа Руле, госпожа Вайлер. Ако искате и допълнително да поговорим, винаги съм отворена за още диалог. Благодаря. Благодаря много. Госпожо докладчик, разбира се, ще се възползвам от вашето предложение, но по-късно. И тъй като нашия председател все още не се е върнал от обсъждането, което провежда с британското представителите на британското правителство, ще направим кратка почивка от 4-5 минути. mix up. Okay. Uh, so, uh, ladies and gentlemen, can we um, и така, дами и господа, може ли да започнем с работата си вече? Нека приканя всички да вземат местата си. И така, имаме редица важни гласувания днес, които ги имате да списъци гласуване. И разбира се, когато е необходимо, по най-нормалния начин ще гласуваме и електронно. И искам да париканя, по-конкретно госпожа Гебхарт и господин Шваб и госпожа Хенсли, които ще а, водят а, заедно с мен е, днес, за да могат веднага да ми кажат кога е необходимо да гласуваме е, електронно. Сменим отново микрофона, защото отново ми припомнят, че е, по-добре изглеждам на уеб стриминга с левия микрофон. Много добре изглеждате, се чува от панела. Първа точка в нашия дневен ред от тук нататък е точка 6. Нека чуем първо госпожа Вайлер, която иска мандат да започне преговори по а, директивата за хармонизиране на радиооборудването, така че давам думата. Уважаеми колеги, смятам, че Гласуването в комисията беше толкова еднозначно и ясно, нямаше против, нямаше въздържали се, всички гласуваха за и а, с такова мнозинство можем с голяма увереност да пристъпим към преговорите понеделник проведохме разговор, по време на който вие ми показахте а, вашата подкрепа и, и позицията на парламента е ясна. В а, решението написахме, че очаквахме съвета също да стигне до конкретни резултати, защото до сега Резултатите от съвета не бяха еднозначни и ясни. Няма как да стигнем с такива резултати до обща позиция и се е, договорихме до 20 декември нещата да се изяснят и да видим дали е, ще стигнем до ам, едина позиция. Ако това не стане, началото на следващата година трябва да обмислим нови ам, е, действия, но Ам, от наша страна имаме достатъчно увереност да пристъпим към преговорите. Uh, ще започнем да гласуваме, така че ще видите вашия мандат. И така, начало за гласуването по радиооборудването. Има ли някой друг, който иска да гласува. 38 са хората с карти. И така край на гласуването. Госпожа Изабела няма карта, така че 33 за, 1 против. Ясен мандат получавате, тъй като за мандат са необходими повече от половината от членовете на комисията. Вие за ли сте или против? Добре. Така ли че е ясно? трябва повече от половината членове на комисията да гласуват, за да се даде мандат, което очевидно е така. Късмет, госпожо Вайлер. Аз като председател, госпожа Вайлер, госпожа, господин Вандекам, Мандес, Рула и Сървини са хората, които ще съставим екипа по преговорите. А сега по нашето становище по, до Международната а, организация за достъп на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар. А, госпожи, господин Енгел е докладчик, така че директно минаваме на гласуване. Начало на гласуването. Начало на гласуването по а, Изменения 15 и 16, идентични изменения за отхвърляне на цялото предложение. За, против, въздържали се. Не, как още веднъж. За, против, значи се отхвърля. И така минаваме към останата част от гласуването. Имаме а, гласуване в блок, което е договорено от политическите групи. Виждате ги, кой са за, против, Приема се. И така преминаваме към изменение 47 за начално гласуването. Изменение 47. 41 карти гласуват. Може ли ви малко по-бързичко, ако ще гласувате? 42 са картите. Край на гласуването и се отхвърля с 22 на 18 гласа. А, взели ли сте си картата? Добре. Ще внимавам и само за госпожа Ибелес. Изменение 48. Начало на гласуването по 48. Госпожа Бела е за. Край на гласуването. И се приемат с 22 на 18. Преминаваме към изменение 50 и всички останали изменения в този втори блок за, против, очевидно се приема. А сега към 51 от господин Тарабела, начало на гласуването по 51. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 за. Следващо компромисно предложение 1 за, против, приема се. Е изменение 54, начало на гласуването по 54. Моля ви да натискате копчета за, колкото може по-бързичко. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 62 сега. Тъй като 54 не беше прието. Начало на гласуването по 62. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега изменение 55 за. Против. Явно се приема, 57 отпада, 58. Начало на гласуването по 58. Край на гласуването. Отхвърля се. 59. Нека с ръце. 59 за. Против. Очевидно се отхвърля. 60 за. Против. Също се отхвърля. 63 за, против, приема се. 9 за, против, приема се. Изменение блок. Не, извинявайте. Сега 65. Господин Локегард. Изменението господин Локегард за, против, отхвърля се. И след това имаме един голям блок. Номер 3. За. Против. Този блок се отхвърля. И така преминаваме към 67. За, против, отхвърля се. 70. За, против, отхвърля се. 69. За, против, отхвърля се. 71. За, против, Отхвърля се. 72 за. Против. Въз... Отхвърля се. 75 за. Против. Отхвърля се. Измени 80 за. Против. Приема се. Изменение 88. За. Против. Нека да го проверим. Не беше съвсем ясно. Значи гласуваме по изменение 88, начало на гласуването, край на гласуването и се отхвърля. Изменение 88. Всъщност, извинявайте. Изменение 90 за. Против. Приема се. 91. Като добавка за. Против. Отхвърля се изменение 93 за. Против. Приема се изменение 97 за. Против. Приема се изменение 96. Отпада. 99 за против приема се 100 Мисля, че трябва да гласуваме електронно. Изменение 100. Край на гласуването отхвърля се. Изменение 102. За. Против. Отхвърля се. Изменение 10 от докладчика. За. Против. Приема се. 106. За. Против. Отхвърля. А... Отхвърля се. Изменение 11 от докладчика за. Против. Приема се. Изменение 107. Гласуваме. За. Против. Отхвърля се. 109. За. Против. Отхвърля се. И след това стигаме до блок номер 4. Както виждате, там са включени някои знания за, против, Отхвърля се. 112. 112 за. Против. Отхвърля се. 113 за. Против. Отхвърля се. 114 за. Против. Отхвърля се. 115 за. Против. Отхвърля се. 116 и 17 заедно за против, отхвърлят се. 118 за, против, това също се отхвърля. 119 за, против, приема се. 120 за, всъщност 120 отпада. Всъщност не, 120 за, против, приема се. 121 за, против, отхвърля се 122 за, против, отхвърля се 123 за, против, отхвърля се 12 и 13 заедно за, против, приема се. 14 от докладчика за, против, приема се 127 за, против, отхвърля се 120 36 казва председателя, поправя се 126. За, против, приема се 125 отпада, 124 като добавка към 126 за, против, отхвърля се тази добавка. И сега преминаваме към преамбила. Изменение 1. За, против, приема се. 18 като добавка за, против, отхвърля се. Блок за гласуване 7 за, против, приема се. Изменение 21 за, против, отхвърля се. Изменение 19 за, против, отхвърля се. Изменение 22 Трябва ли да го гласуваме? Но то е добавка. Изменение 22 като цяло. За. Против. Отхвърля се. 24. За. Против. Отхвърля се. 27. За. Против. Отхвърля се. 29. За. Против. Приема се. 31. За против, отхвърля се. 30. За, против, приема се. 33 и 35 заедно, за, против, отхвърля се. 37 за, против, отхвърля се. 40 за, против, Приема се. И две за против. Приема се. И сега окончателното гласуване, начало на гласуването. 43 членове имаме. ЕСИ, социалисти и демократите имат още един а, глас. А, всъщност има един в повече. Така че, ако сте а, донесли картата си, може да си я изкарате за момента. Край на гласуването. Приема се с 28 гласа за и 11 против и без въздържали се. Добре, благодаря. Благодаря и на госпожа Енгел. Госпожа Вайлер, искате да кажете нещо? Госпожа Вайлер, мисля, че искаше да каже нещо от името на своята политическа група. Колеги, колеги! Уважаеми колеги, Искам да направя един кратък коментар, свързан с цялостната процедура. Вчера вечерта в 10 часа Разбрах от докладчика за първи път защо отхвърля предложенията от социал-демократите. Не смятам, че това е справедливо и колегиално отношение. Толкова късно да бъдем информирани и толкова късно да ни каже защо е против. Съжалявам, че при един такъв важен доклад, доклад, който ще има въздействие върху цялата ам, ам, глобална търговия толкова късно в 10 вечерта да ни се казва, че измененията ни са отхвърлени. Той каза, че трябвало да бъдат подобрени, че липсва социалния баланс. Признавам, че ам, при отхвърляне на изменение 106 по член 7 смятаме, че ние можем да гласуваме целият останал комплект. Целта е да се подобрят условията на световния пазар, да има по-справедливи условия за всички участници ние казваме обаче, че подхода на докладчика не е колегиален. Това не е начинът на действие, е, който е удачен в рамките на нашата политическа, в нашата комисия. Аз като председател не мога да диктувам такива технически моменти, но това, което мога да кажа, че предоставихме достатъчно време в комисията за обсъждане на всички тези изменения. Така че винаги сме имали предостатъчно време и можела и докладчицата да информира, но наистина някога, понякога стават трудни обсъжданията. Госпожа Ханслик, искате да се изкажете от името на а, а, докладчика? Заповядайте. Днес представям а, докладчика и според информацията, която имам, той е предприел следното. По време, по време на заседанията е имало достатъчно време за обсъждане на измененията. Мисля, че винаги сме имали достатъчно време за обмен на мненията. Председателят, да, както и аз казвах, винаги сме имали достатъчно време за обсъждане на, на измененията. Така че а, смятам, че е нормално да се срещаме е, и с а, докладчите в сянка. Сега преминаваме към гласуване на доклада на госпожа Шао де Мозе за безопасност на потребителските продукти. От няколко години говорим по тези теми в тази а, комисия и имаме време да кажем, че се надяваме на напредък по тази тема с цел да постигнем една амбициозна времева рамка, един амбициозен график за преговорите. И преди да дам начало на гласуването, има ли някакви бележки, нещо, което искате да кажете, госпожа Шадел Мозе, или директно да гласуваме? А, извинявайте, благодаря господин председател. Само искам да кажа, че мисля, че имаме амбициозен график, но наистина смятам, че трябва да положим усилия да постигнем споразумение с съвета преди края на този мандат. Ето защо смятам, че трябва да се придържаме към графика. Повечето колеги се съгласиха. Нека се надяваме, че това ще стане. На второ място една бележка по списъка за гласуване. Мисля, че напоследък, последните няколко часа имахме проблеми за, с а, списъците за гласуване. Малко е необичайна процедурата тук и съм доста разочарована, защото не съм информирана, а пък би следвало да съм информирана, при положение, че съм докладчик. Но а, казвайки това, смятам, че трябва да процедираме с гласуването. А, нека да гласуваме, но исках всички да чуят, че не съм доволна от начина по който протекаха нещата. Благодаря на колегите за наистина добрата дискусия, доброто обсъждане на този регламент за потребителските продукти, за безопасността им. Благодаря за доброто сътрудничество по време на работата и смятам, че един ден потребителите трябва да благодарят и на парламента за това, че свършат такава добра работа и след това можем да процедираме към гласуването. Благодаря, казва председателят господин Балдасари. Благодаря, господин председател. Искам а, да а, кажа и аз нещо по казаното от докладчицата. Вчера в 3 след обед имаше едно устно изменение, което беше подадено, но докладчицата не беше в подкрепа. И в 7 след обед, изведнъж това а, устно изменение стана компромисно изменение. Не смятам, че така може да се действа. Не е приемливо. Как може да има компромисно изменение в 8 след обед вечерта с всичко, което проистича от това? Секретариатът искаше да приложи правил 161 от правилника, което дава възможност на председателя да включи компромисно изменение дори и след протичането на дебатите, но това правило също така а, казва, че парламента трябва да гласува допустимостта на а, този компромис. А, с оглед на това как про, протекоха нещата, не смятам, че трябва да се допуска подобно нещо. Дори не съм гледал самото предложение по същество, но не смятам, че трябва да се действа по този начин в нашата комисия. Председателят. Действително обсъдихме тази тема, господин Балтазари, сутринта в заседанието на координаторите и госпожа Шалдемозе каза, че а, макар да а, е компромисно. Това изменение подадено от две политически групи и наистина влиза в компромиса, а, така че а, за това е прието. А, това е позицията, така че ще се гласува. Вие можете да гласувате против, но а, а, това е вашия избор. Наистина не е а, до добра процедурата, която се проведе, но затова имаме и компромисно изменение. Аз мятам, че то ще бъде отхвърлен така или иначе, но ще имате възможност да гласувате. Нека продължим нататъка. Господин председател, искам а, да попитам, става въпрос за компромисно изменение 10, нали? За него говорим. Председателят, да, това е компромисното изменение. Минимум две политически групи трябва да го подадат, за да стане такова. Така че не става въпрос за устното изменение, защото разбира се има отделно обсъждане за отхвърлянето на а, тези устни изменения. Ако повече от членовете са против, то просто ще има повече против. И така, първо изменение. За, против, отхвърля се. Изменение 111. За, против, Приема се 112. За. Против. Приема се 35. От докладчицата за. Против. Приема се. И преминаваме към изменение от Юри. Номер 4. За. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 5А. За. Против. Приема се. Инта 11 за, против, Нека да гласуваме електрон, електронно инте изменение 11. Начало на гласуването. Дали може малко по-бързичко да гласувате? 43 карти, а само 39 са гласували. Край на гласуването. Приема се 21 на 18. Не знам защо има карти, които се виждат в системата, а не се гласува. Um, right. Um, compromise amendment 7A. Those in Така, 7 компромисно изменение за, против. Очевидно се приема. 117-то изменение за. Извинявайте. Трябва, да, трябва първо да минем през първо компромисно. Едно за против. Явно се приема. 117. Изменение 18 на ИТРЕ за против. Отхвърля се. 118 за. Трябва да проверим по електронен път, моля. Uh, the vote is closed. Uh, that's rejected. Uh, amendment 100... Отхвърли се това. 119 за. Не, не. Да, айде за да видим. 119 против. Отхвърля се очевидно. 120 за. Против. Приема се. 122 за. Против. Отхвърля се. 36 за против, отхвърля се. Пето от правната за против, отхвърля се. Инта 12 и 123 заедно за. За, за, против. Очевидно прието. И двете. 121. За против, А, то е било в блока. Добре. Значи, амблок е, се приеха. Компромисно 6А. За. Против. Очевидно се приема. 125 за. по електронен път, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 38 отпада. Промишлеността 20. Против. Приема се. 128 пада. 21 от промишлеността. За, за, за. Против. Отхвърля се. 129 за. Против. Приема се. 130 за. Против. Приема се. 131 за. Против. Приема се. 39 и 134 заедно. Против. Отхвърля се. И двете. 132-136 за. Против. Приема се. 133 отпада, 135 и 140 също отпада, значи 137. За. Против. Отхвърля се. 138 за. Против. Отхвърля се. Промишленост 22 за. Против. Отхвърля се. 139 за. Против. Отхвърля се. 141. Против. Отхвърля се. 40 устно към него, което се приема, мисля, от докладчика за против. Приема се. 41 за против. Отхвърля се. 142 оттеглено. Международна търговия 13 за против. Отхвърля се. Промишленост 23 за, против, отхвърля се. 42 сусно към него от либералите. Това личи от вашата листа. Мисля, че заедно с устното изменение можем да гласуваме, да? 42 за, против, приема се. Промишленост 24 за, против, отхвърля се. 143 то за, против, отхвърля се. 144 то отпада, ако не се лъжа, да. И 25 то от промишлеността поради постигнатия компромис отпада. 145 с устно изменение. По заличаване на съюза или. Да гласуваме ли с изменението. Неразделна част е устното изменение. За. Против. Отхвърля се. 146-26 отпадат. 147. Против. Отхвърля се. 148 отпада. Is in favor. Those against. That's carried. Uh, 40... 149 се прие. 43 за Против. Отхвърля се. 151. Против. Също се отхвърля. 150. За. Против. Отхвърля се. Инта международна търговия 14. Против. Приема се. 44. За. Против. Отхвърля се. 153 отпада, тъй като приехме 7b. Сто петдесет пето за, против, отхвърля се, сто и шесто за, против, отхвърля се, 158 и 15 в блок. Приема се. Промишленост 28 за, против, отхвърля се. Промишленост 29 за, против, отхвърля се. 159-160 за. Ще трябва да проверим. 159 и 160. Моля, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 7Б компромисно. Против. Приема се. 143-то просто за протокола отпада. 2А компромисно за. Против. Приема се. 155-7 за против. Отхвърля се. 168 за против. Отхвърля се. 154 отпада. 169 за против. Отхвърля се. 171, 172, 31 заедно, против. Приема се. Юри, 8. Против. Отхвърля се. Май трябва да проверим. Значи 8 юри, Прекратете гласуването. Приема се. Четиридесет осмо пада. 173 за против. Сто седемдесет сусно към него докладчикът приема за против. Приема се. 176 за, против, отхвърля се. 177 за, против, отхвърля се. 50 за, против, приема се. 51 <clears throat> в блок, В блок, за, против. Целият блок се прие. 180 против, Отхвърля се. 181 и 33 от Итре за. Против. Приема се. 170 опада. Инта 16 за. Против. Отхвърля се. 152 отпада. И сега сме на компромисно дес... Е, четвърто. Компромисно четвърто. За. Против. Приема се. Сега имаме един блок изменения към седми член. За, против, отхвърля се. По седми член. Става въпрос за заличаване за заличаване на целия седми член всъщност. Това трябва да го проверим. Значи, целият текст се заличава, след това гласуваме по десето, което е изменен вариант на седми член и ако и това не мине, ще гласуваме останалите по седми. Значи, първо за заличаване на целия седми член, по електронен път. Моля да гласувате първо. Прекратете гласуването. Отхвърля се, значи, заличаването. Сега гласуваме десето компромисно изменение. Моля да гласувате по електронен път. гласуването. Компромисното десето се отхвърля. Така че ще гласуваме сега отделните изменения. 17 от Инта. Против. Приема се. Oh, no. Did you change? Well, You were against. All right. All right. International. Така. Добре, проверяваме от Инта 17 по електронен път. Малко по-бързичко, моля ви. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 192 изменение. За. Против. Отхвърля се. 191 за. Против. М -м, трябва да проверим. Това са важни неща. 191 по електронен път. Доста смесено гласуват от групите. Да, отхвърля се. Правната комисия. Десето за. Против. Отхвърля се. 193 за против, отхвърля се. 195 за, против, отхвърля се. 194 за, против, отхвърля се. Инта 18 за, против, отхвърля се. Инта 19 за, против, отхвърля се. Инта 20 за, против, отхвърля се. 196 за. Против. Приема се. Инта 21 за. За. Против. Явно отхвърля се. 197 за. Против. Отхвърля се. 198 за. Против. Отхвърля се. И 199 за. Против Приема се. С това приключване по седми член. Сега преминаваме към осми член. Компромисно изменение 8А, разделно по искане на либералите. Значи, ще гласуваме на части по този компромис. Първа част за 8А е това, против, Приема се. И сега гласуваме втората част на 8а. За, против, също се приема. Гласуваме, прочем, и трета част. Нали? Това е част от компромисното изменение. И така нататък, това поискане на Алде, това е разделно гласуване на три части по трета част. За, против, приема се. След което Алде иска устно изменение, което мисля е приемливо за всички. А? За устното изменение. Нека да видим по електронен път. Значи, 8 член, трета алинея, в рамките на компромиса, плюс устно изменение, прекратете гласуването и се отхвърля 19 на 19. И последна част от това изменение отново устно, нали така, второ устно изменение, което замества трябва с следва. За, против, не беше ясно. Моля по електронен път. Прекратете. Приема се с един глас. И следователно можем да пристъпим направо към до къде трябва да отидем. Трябва да скочим на между другото, няколко страници е, гласуване ни спестяват докладчиците, благодарение на компромиса си. Е, 255-то, нали така? Чак на 21 страница от листата сме. 25-то за. 255-то против. Приема се. Сега по 10-ти член компромис на 8б за против. Приема се. И следователно можем да отидем на 8c компромисно изменение на 23-та страница. И тук отново имаме разделно гласуване по искане на либералите, които явно са били в разделно настроение. Ем, значи първата част от 8C без 4А. Първи приема се втората част за с 4А. Също се приема. И сега сме на 303-то, което се оттегля. 304-то Салвини. За. Против. Отхвърля се. 305-то. За. Против. Отхвърля се. 306-то. За. Против. Отхвърля се. 307 за. За. Против. Отхвърля се. Компромисно 9 и тук мисля, че докладчикът иска разделно. Не. Не, при, при мен в листата беше записано така, но... Да, гласуваме цялото изменение. Девето за против Приема се. И така стигаме до 322. Госпожа Вернио за против. Приема се. По-нататък 324 за против. Отхвърля се. 323 против. Отхвърля се. 326 за против. Отхвърля се. 325 за. Против. Отхвърля се. 328 за. Против. Отхвърля се. 327 за. Против. Отхвърля се. 329 и 51 от Итре за. За. Против. Приема се. 330 за. Против. Отхвърля се. 331. И 52 за, против, отхвърля се. 64-то за, против, отхвърля се. 67-мо. Да, 67 за. Против. Отхвърля се. 331 в блок Ситре 53 за. Против. Приема се. 332 за, против, отхвърля се. Итре 54 за. Май трябва да проверим. 54-то промишленост. Прекратете гласуването. Отхвърля се с два гласа. 333 против отхвърля се. И 355 за против отхвърля се. 334 за против отхвърля се. Юри 15 за против отхвърля се. 68 за против Отхвърля се. 335 за. Против. Отхвърля се. 336 за. Против. Приема се. Отрешено, е, е, промишленост 53. Не виждам никой да е за май. 56 не са за или 56 от Итре. Така. 65-56, знаете, се бъркат. 56 <laughs> за, против. Отхвърля се. Сега 65-то. Просто преместихме буквите. Приема се. 66-то за, против. Приема се. 337 за и 57 на ИТРЕ. Да, приема се. 338 за. Против. Отхвърля се. 50. Да, 58 от промишлеността за, против. Отхвърля се. 69 за, против. Отхвърля се. 70 от докладчика за. Против. Отхвърля се. Компромисно трето за. Против. Приема се. 300, не, момент, 16 от правната за. Против. Очевидно се отхвърля. 60 от промишленост за. Против. Не е ясно. И 360-то. Започнете гласуването. Прекратете. Отпада 19 на 19. Добре, че проверихме. 61 на ИТРЕ за, за против. Приема се. 73-то пада, 74-то против, отхвърля се. 75-то за, против, отхвърля се. Преамбила. Може ли е блок да го гласуваме? От първо до шесто. От първо до шесто блок. А? Е, добре. Е, добре. Първо. Против. Приема се. Второ. За. Против. Приема се. Трето. За. Против. Приема се. Четвърто. За. Против. Приема се. Пето. За. Против. Приема се. Шесто. За Против? Приема се. 76 отпада. 7 за. Против? За седмо, моля да видя. А имате минус. Добре, да гласуваме. Електронно седмо. Прекратете. Приема се. С около три гласа. Второ пада от Итре. Осмо изменение за. За. Осмо против. А, из... За. Осмо, моля. Против. Приема се, очевидно. Девето. За. Против. Отхвърля се. Да проверим девето изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно 6Б за. Приема се. 78 изменение за. Против. Отхвърля се. 11 за. Против. Приема се. И 3 четвърто за. Против. Приема се. 79-то за. Против. Приема се. И сега 12 и 5 пада. 13 за. Да видим по електронен път. 13 то изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Инта първо. За. Против. Очевидно се отхвърля. 80-то. За. Против. Отхвърля се. 14-то. За. Против. Приема се. И 36 За. Против. Отхвърля се. 15-то. За. Против. Приема се. 16 81 за. Против. Приема се. 82 пада. 83 за против. Отхвърля се. Първо отправната за. Против. Отхвърля се. 85-то. За 85-то. Против. Приема се. Второ на Инта. За. И за второ на Инта. Против. Въздържали се. Приема се. Така, 86-то при това положение пада. И 3-8 за. Против. Приема се. 84-то пада. 87 о Рюле. За. Против. Мисля, че е на кантар. Проверете по електронен път. Е, нещо забавяме. Верно, че наближава обяда, но прекратете гласуването. Отхвърля се. 89-то за. Против. Отхвърля се. Компромисно 5 бе за. Против. Приема се. Второ на правната пада, мисля. Да. 20 за. Против. Отхвърля се. Компромисно 2Б. Против. Приема се. 19-то изменение. За. Против. Приема се. 91 и 30 за против. Отхвърлят се. 21 за против. Отхвърля се. 22 за против. Приема се. Инта 3 за Против. Приема се. И 13 за. Против. Приема се. 23 за. Против. Приема се. Четвърто на инта. Против. Отхвърля се. Компромис на 8а. става за 8АА. За против. Приема се. Сега 92-93 за против. Приемат се. 95 и 96 отпадат. 24 и 94 то отпадат. И така 97 за против. Отхвърля се. Инта пето. За. Против. Отхвърлят се. Трето на правната. За. Против. Също се отхвърля. Дванайсто на Итре. За. Против. Отхвърля се. 98 и 13. За. Против. Хвърлят се. 25 за. Против. Приемат се. И 314 за, против, приема се. 25-то изменение. Не, това. 20. Така, Значи 27 се гласува за, против, приема се. 28 за, против, отхвърля се. 29 за, против, приема се. 99 до 102 против, отхвърля се. 103 за, против, отхвърля се. 104 за, против, Отхвърлят се. 300 за. Против. Приема се. 6 на инта за. Против. Отхвърля се. 31 за. Против. Приема се. 32 за. Против. Приема се. 105 за. Против. Отхвърля се. Седмо на инта. Против. Отхвърля се. Осмо на Инта. За. Против. Отхвърля се. Девето на Инта. За. Против. Отхвърля се. 15 на Итре. За. Против. Приема се. И сега отиваме на Итре 16 за. Против. Отхвърля се. 108 за, против, отхвърля се. 110 отхвърля се. Десето на инта за, против, приема се. 33-34 падат и така вече можем да гласуваме целият текст по електронен път проекта доклад на госпожа Шалдемозе. Моля, започнете гласуването. Други... Свършихте ли 41 карти, прекратете гласуването. И се приема. Доклада 27 за, 7 против, 5 въздържали се. Благодаря на господин Шалдемозе и на всички докладчици в Сянка за упоритата им работа. You wish to say anything? No. No, Аз просто да кажа, че благодаря на всички колеги за добре свършената работа. И аз съм много удовлетворена от голямото мнозинство за доклада. Това е важно, за да можем по-нататък да пристъпим към преговорите. Разбира се, първо предстои официално да се приеме мандат, но, но това мнозинство вече окоръжава. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към другият доклад надзор на пазара на продукти. Заместник председателя госпожа Питие Канен е докладчик. Съвсем накратко искам да благодаря на всички мои колеги, докладчици в Сянка за плодотворното сътрудничество в изготвянето на този доклад. Благодаря на всички асистенти и на всички представители на политическите групи, които а, ни а, помагаха. Благодаря ви. Uh, благодаря. Готови ли сте да продължим с гласуването? Първи член, алинея първа. Инта 24. За. Против. Отхвърля се. 94 за. Против. Отхвърля се. 95 за. Против. Отхвърля се. 96 за. Против. Отхвърля се. 97 за. 97. Електронно гласуване. Um, Край на гласуването. Отхвърля се. 98. За. Против. Отхвърля се. Всички изменения бяха отхвърлени. Инта 25. За. Против. Въздържали се. 15 с устно изменение за против приема се. 99 отпада. Инта 26 за против отхвърля се. 100 за против отхвърля се. Инта 27 за против отхвърля се. 101 за против отхвърля се. 16 от докладчика за против. Приема се. 102-103 свързани са с компромис, който ще гласуваме по-късно. Инта 28 за, против, отхвърля се. 104 за, против, отхвърля се. 106 за, против, приема се. Инта 29 отпада, 105 отпада, компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 116 с устно изменение за, против, приема се. 18 отпада, 117, 118 за, 117, 118 за, против, отхвърля се. 119 и 120 за, против, отхвърля се. 121 за, против, отхвърля се. 122 за, против, отхвърля се. 19 за, против, приема се. 123 за, против, отхвърля се. Инта 32 за, против, отхвърля се. Компромис 4 за, против, приема се. Компромис 5 за, против, приема се. 139 за, против, приема се. 23 за, против, приема се. Инта 35 за, против, отхвърля се. 140 за, против, отхвърля се. 24 от докладчика за, против, може 24 за, против, приема се. 141 отпада, инта 36 съвместимо е за електронно гласуване по инта 36. Up, Ако може по-бързичко. Край на гласуването. Отхвърля се. 25-то докладчика за, против, въздържали се, е, приема се 142 за, против, приема се, Инта 37 за, против, отхвърля се, компромис 6. Кой е за? Против. Приема се. 145. Кой е за? Против. Отхвърля се. 150 за против, отхвърля се. 151, 152 отпадат. Компромис 7 за, против, приема се. 158 за. По 158, моля гласувайте. Uh, can you, can you vote quickly, please? Ако може по-бързо. Край на гласуването. Отхвърля се. 157 за. Против. Приема се. Инта 39 отпада. Компромис 8 за. Против. Приема се. Never, never rejected them. It's okay if, if you wanted to vote on Inter 39 as an addition, these words, just to be on the safe side. All right. I, the, I'm, it's pointing out, sorry, the, um, it's a bit confusing. Малко объркващ списъка за гласуването. End Trade Union се казва да се добави към 39. Искате ли това да бъде гласувано или не? Връщам се към Инта 39. Инта 39. Отпадна 39, но има, е, има ам, думи, които са съвместими с 157 и изменения. And trade unions е, са добавените думи. Така че които са за включването на тези думи към Инта 39 за против. Отхвърля се. Добре. Поне имахте възможност да гласувате. Компромис 9. За. Против. Приема се. 300. За. Против. Приема се. 166. Отпада. Инта 40 е съвместимо. Инта 40 за. Против. Отхвърля се. 31 за. Докладчика за. Против. Приема се. 32 за. Против. Приема се. 167 отпада. 168 за. Против. Приема се. 169 отпада. 170 за. Електронно гласуване. Uh, Един в повече от СИД. Uh, Ако може да се разберете. Добре, край на гласуването. Отхвърля се с два гласа. 171 за, против, приема се. 172 отпада. 173 за, против, отхвърля се. 174 за, против, отхвърля се. 175 отпада. 176 за, против, отхвърля се. 177 за, против, отхвърля се. Инта 41 за, против, отхвърля се. 178 и 9 за, против, отхвърля се. 180 за, против, приема се. 181 за, против, отхвърля се. 33 за. Против. За. Против. Приема се. Интра 3, е 42 съвместимо. Гласуваме за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 182 за. За. Електронно гласуване по 182. Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. 183 с допълнение за. Против. Приема се. 34 то за. Против. Приема се. 10 компромиса. Против. Приема се. 188 от госпожа Рюля. За. Против. Отхвърля се. 11 компромис за, против, приема се. 210 сусно изменение за, против, отхвърля се. 211 за, против, въздържали се, приема се. 212 отпада, 213 е съвместимо, за, против, Отхвърля се. 214, 215 отпадат. Инта 46 за, против, отхвърля се. Двеста и седемнайсто дали... Двеста и седемнайсто за, против, Приема се. 216 е прието, част от компромиса. 218 за, съусно изменение, против. Електронно гласуване по 218 съусното изменение. Uh, vote is, uh, can you hurry up please? Vote, vote's closed. Край на гласуването. Приема се.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 221. Uh, Край на гласуването. Приема се с 3 гласа. 222 е съвместимо. За. Против. Отхвърля се. 223, 224 са съвместими. За против, отхвърля се. 227 за, против, отхвърля се. 225 за, против, отхвърля се. 226 за, против, отхвърля се. 228 и 29 за, против, отхвърля се. Инта 48 съвместимо за, против, Отхвърля се. 231 за, против. Отхвърля се. 232 и 33 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 234 и 5 за, против. Отхвърля се. 236 за, против. Не е ясно как, каква е позицията на ЕНП по 236. Кой е за 236? Против. Електронно гласуване. Е. Okay. Край на гласуването. Приема се с 3 гласа. 237 за, против Приема се. 238 за. Против. Отхвърля се. 239 и 240 за. Против. Приемат се. 241. Не, не. 241, и 2. За, против, приемат. 243 за, против, приемат се. 244 заличаване за, против, приема се. 245 за, моля електронно гласуване по 245. Uh, so the vote is... Can you vote a bit more quickly? Може ли по-бързо да гласувате? Край на гласуването. Отхвърля се. Инта 49 за. Електронно гласуване по Инта 49. International Trade 49. Uh, can you vote quickly? Може ли по-бързо? Край на гласуването. Отхвърля се. 12 компромис за, против, приема се. 251 изменение за, против. Проверка, електронно гласуване, 251. Uh, come along. Can you vote more quickly, please? Look. Може ли по-бързо? Yeah. Е, right. That's carried. Приема се. 251, 252, 405, 253 за. Проверка отново, електронно гласуване. По 253 моля гласувайте. Yeah, Right, the vote's closed. Край на гласуването отхвърля се с един глас. 254 е оттеглено, 255 за, против, отхвърля се, 257 за, против, отхвърля се, 256 за, против, отхвърля се, 258 за, против, отхвърля се, 259 и 60 за, против, приема се. 262 за, против, отхвърля се. 41 за, против, приема се. 261 отпада. 263 за. Oh, sorry, we have to go back on this now. Сега трябва да се върнем. 261 като допълнение. Ако го... 261 има допълнение. 261 като допълнение. За. Против. Приема се. 263 за. Против. Отхвърля се. 264 за. Против. Отхвърля се. 265. Сусното изменение за, против, приема се. 42 отпада. 266 за. Моля, гласувайте по 266. Uh, yeah. That's, that's carried by three votes. 267. 267 за, отхвър... против отхвърля се, 268 за, против приема се, 269 за, против приема се, 270 отпада, 271 за, против отхвърля се, 272 за, против отхвърля се, 273 за, против отхвърля се, 274 за, против, отхвърля се. 275 за, против, приема се. 276 за, против, отхвърля се. 13 компромис за, против, приема се. 284 за, против, отхвърля се. 286 за, против, въздържали се. 44 то като допълнение за, против, приема се. 285 за, против, приема се. Инта 51 за, против, отхвърля се. 287 за, против, приема се. 288 за, против, Не знам екара как гласува. Моля електронна проверка. Добре. За, против, отхвърля се. 10.21 за, против, отхвърля се. 289 и 90 заедно. Кой е за, против, Въдържали се, приема се. 45 е съвместимо. Кой е за? Против. Приема се. 272 също съвместимо за. Против. Приема се. 293 за. Против. Приема се. 297 за. Против. Приема се. 299 за. Против. Отхвърля се. 300 за. Против. Отхвърля се. 301 от господин Ариас за, против, Three, 301, 301. Проверка. Електронно гласуване. Uh, Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Радвам се, че все пак проверихме. Yeah. No, you have to come in time, I suppose. No. Uh, Where are we now? 303. 303 с устно изменение за. Моля, кой е за? Трябва да проверим отново. 303 електронно гласуване с устното изменение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 Right, okay. 303 е прието, затова 32 отпада. Инта 52. Кой е за? Против. Отхвърля се. 304 за. Против. Приема се 305 за. Против. Приема се 306 за против, приема се. Инта 54 за, против, отхвърля се. Инта 55 за, против, отхвърля се. 46 за, против, приема се. 307 за, против, отхвърля се. 308 за, против, Отхвърля се. 47 за. Против. Приема се. 309 за. Против. Приема се. 48 за. Против. Приема се. 310 или 311 отпадат. После 314 от господин Фокс за. Против. Отхвърля се. 49 с устно изменение за. Против. Приема се. 315 за. Против. А всъщност не това отпада. 316 с 8 изменение за. Против. Приема се. 317 за. Против. Приема се. 318 за. Против. Отхвърля се. 319 и 320 за против, отхвърлят се. 370, 321 за, против, отхвърля се. Инта 56 за, против, отхвърля се. 323 за, против, приема се. 322 отпада. 324 за, против, отхвърля се. 325 и така нататък. За, против, отхвърля се 328, за, против, отхвърля се 329, за, против, отхвърля се 330, за, против, отхвърля се 331, за, против, отхвърля се 332, за, против, отхвърля се 50 и 333, за, против, приема се 334, от тук отпада 335. За. Против. Приемате. 336 за. Против. Приема се 338 за. Против. Приема се 337 за. Против. Приема се 339 за. Против. Отхвърля се 340 за. За, ако обичате, против, приема се 341. 340, всъщност да проверим. И така се отхвърля. 3,41 за, против. Отхвърля се 342 и 343 за, против, приемат се. 344 за, против, отхвърля се. 345 за, против, приема се. 300... Всъщност оттам а, 345 за, против и 346 гласуваме и оттам 350 за, против, приема се. 349 отпада. Член 21. Изменение 351 за, против, приема се. 51. За, против, приема се. 353 за, против, приема се. 354 за, против, Отхвърля се 352 за против. Приема се. 355 отпада. 52 за против. Приема се. 356 за против. Отхвърля се и 53 за против. Приема се. Компромисно извинение 14 за против. Приема се. 360 за, против, приема се. 359 за, против, приема се. 358 за, против, приема се, което е в съответствие с 54 за, против, също се приема. Извини 55 за, против, приема се. Инта 59 за, против, Отхвърля се 361. За. Против. Отхвърля се 362. За. Против. Отхвърля се. И 60. За. Против. Отхвърля се 61. За. Против. Отхвърля се. 363. За против, отхвърля се, 364 за, против, приема се. Изменение 56 за, против, приема се, 365 за, против, приема се, 57 за, против, приема се, инта 62 отпада. 366 за, против, приема се, 367 за, против, Приема се. 369 за. Против. Приема се. 368 е в съответствие за. Против. Приема се. 370 за. За. Гласуваме за 370. А сега против. Отхвърля се. 371 за. Против приема се. 372 за. Против. Отхвърля се. 58 за. Против приема се. 374 отпада. 375 за. Против приема се. 376 за. Против приема се. 377 и 378 за. Против. Отхвърлят се. И сега сме на 379 за, против, отхвърлят се. 380 за, против, отхвърля се. 59 от докладчика за, против, приема се. 60 отново от докладчика за, против, приема се. 381 за, против, Отхвърля се. 373 за. Против. Отхвърля се. 294 за. Против. Приема се. 295 и 296 и 298 всичките отпадат. Компромис на изменение 15 за. Против. Приема се. И така стигаме до член 33. 399 за, против, приема се, 390 за, против, отхвърля се, 389 за, против, отхвърля се. Инта 66 за, против, отхвърля се. 392 за, против, отхвърля се инта 3, вече сме на прембила, за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се, 66 за, против, отхвърля се, инта 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 6 за, против, въздържали се, отхвърля се 68 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 1 за, против, приема се. Точка автомобил 12, изменение 70. За, против, въздържали се, отхвърля се. 71 и 73. За, против, въздържали се, отхвърля се. 72. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, приема се. Инта 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се. Против, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. Инта 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, Извинявайте, за Инта 9 става въпрос. За, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 10 за, против, 8. Въздържали се. Отхвърля се. 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2 от докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 81. Отпада. Инта 2 е в съответствие. Тези, които са за. Против. Очевидно се отхвърля. 80 е в съответствие. Гласуваме за. 80 против. Отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, приема се. Инта 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Инта 14 е в съответствие за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Инта 15 за, против, въздържали се, отхвърля се 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 от докладчика за, против, въздържали се, приема се. 84 е в съответствие за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, приема се. 85 от докладчика за, против, приема се. Инте 17 за, против, Нека да го проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 2. За, против, Приема се 87 и 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Инта 20 за. За гласуваме, сега против, въздържали се, отхвърля се. И така стигаме до изменение 13 от докладчика за против, въздържали се, приема се 89 и 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 22 за, против, въздържали се, отхвърля се 91 за, против, въздържали се, отхвърля се Инта 23 за, про... а, всъщност за гласуваме, а сега против въздържали се, отхвърля се. 14, 92-93 отпадат и остават две гласувания заедно за, против и двете се отхвърлят. И сега гласуваме по целия доклад. Начало на гласуването. по доклада на госпожа Пети Кайнен за надзора на пазара. Край на гласуването. Приема се с 32 гласа за, 2 против и 4 въздържали се. Ще се консултирам с господин Локегард. Освен ако докладчика не може да ни предостави още малко време. Готови ли сте да дойдете по-късно днес след обед? Или ще ни стигне времето сега? В колко часа, господин председател? Докладчикът казва, че иска да продължи. Моля всички, които възнамеряват да напуснат залата, да го сторят по-тихичко. И качете, ако обичате, на екрана. Съжалявам, Генерална дирекция пазари, позакъсняхме с гласуването. So Mrs. Grubben is, well, I don't see who is, who is going to be. Shh, please. Marianne, are you presenting? Моля, Мариан, вие ли докладвате. Мариан Грабен ще докладва. Опасявам се, няма да имаме много време за въпроси, опасявам се, така че вероятно ще трябва да ги отложим, но нашия докладчик във всеки случай желая да ви слуша. Е, и е, благодарим на преводачите за дадените ни около 5 минути допълнително, значи разполагаме с не повече от 8 минути за всичко. И, и така, госпожа Грабен е референт за Солвит от Генерална дирекция Пазари, моля. Благодаря, господин председател. Значи за 5 минути Солвит и вашата Европа. На 17 септември приехме препоръка за Солвит и съответния план за действие. Малко предистория. Тук става дума за цикъла за управление на единния пазар, в който се опитваме да видим какво е необходимо на различните равнища, за да се задейства, за да работи наистина на практика законодателството за единния пазар. Какво сме направили в Солвит? в случая консолидираме, обобщаваме целия напредък, който е постигнат в мрежата Solvit през последните 10 години. И вижте списъка. Няма да навлизам в подробности, можем да говорим за една малка революция в административната култура. Тъй като предходната препоръка мълчеше по отношение на качеството на, на услугите, кадровото обезпечаване, е, експертния потенциал. Нямаше тогава качествен контрол, ролята на комисията не бе спомената. Всичко това вече е включено. Препоръката е обсъдена много подробно в проекта си с центровете Солвит и е, се ползва този текст с широка подкрепа. За което дължим благодарност най-вече на самите центрове Солвит, за тяхната добра работа през последните 10 години, както и на вас за вашата подкрепа, и особено на вашата комисия. Предизвикателствата, които ни чакат, те са известните, а именно липсата на хора, на, на човешки ресурси, предвид бюджетните съкръщения. От това затруднение по осигуряване на своевременността и качеството на продукта. И един въпрос, който непрекъснато буди загриженост, е, че според нас има много и много проблеми, които така и не стигат до солвит. Особено в стопанската сфера. То вижте графиката, това а, са случаите, които Солвит е гледал през последните 10 години. Виждате в синьо долу са жалбите на предприятията, които през последните 10 години остават на едно стабилно ниско равнище. Защо е така? Според мен много от предприемачите просто не, не познават добре правата си в единния пазар. Ние естествено сме специалисти, но, но малкият предприемач как да, да се осведоми. И в тази връзка можем да говорим за вече инициативата Ваша Европа. Тук виждате извадка от е, екрана в интернет Ваша Европа за гражданите, т.е. за физическите лица, насърчаваме и предприемачите да ползват този формат. Виждате сега следващия екран. Същото оформление, също така дружелюбно за потребителя, но вече за предприятията. И наистина, препоръчвам ви да се запознаете с, тази страница в интернет. Наистина от нея малките и средни предприятия лесно могат да се осведомят за правата си и оттам нататък да се надяваме е, да насочат все повече от е, оплакванията си към Солвит. Освен това, е, винаги там на екрана ще видите този бутон, ако ви е необходима допълнителна помощ, така се казва бутонът. При натискане върху него потребителят се препраща автоматично към Solvit и, и други подобни. Виждате посещенията на страницата. Последователно нарастват този брой от 2010 година насам. Очакват се за тази година повече от 6 милиона посещения. Доста, но недостатъчно. И за това говорим в плана за действие. Трябва да бъде доизграден информационния пакет. Очакваме информация от държавите членки. Тъй като ако човек знае какви са правата му на европейско равнище, но не знае каква е националната процедура, пак попада в безисходица. Плана за действие предвижда действията на комисията за усъвършенстване на страницата. То виждате вече на страницата може да се ползва лесно на мобилни устройства. Преформатирано е съдържанието с оглед на тази технология. И вече държавите членки трябва да довършат това начинание на национално равнище, да, да свържат националните си портали с вашата Европа. Имаме и страница във Фейсбук, впрочем тя се води от един от нашите колеги. И виждате тук все повече и повече хора преминават от Фейсбук пък към Твитър от уста на уста е, е, се носи малвата за нашата страница. Place where people can actually go to um, to find uh, out about their rights. Then finally. И накрая, ако желаете да получите обща представа по състоянието на целия инструментариум е, за управлението на пазара, идете пак в интернет на е, таблото, така наречено класация за е, състоянието на единия пазар. И накрая ето връзки с допълнителна информация. В заключение, наистина бих искал да благодаря на парламента и на вашата комисия, частно частност, за неотслабващата подкрепа за Солвит е, и за всички останали инструменти за управлението на вътрешния пазар през последните 10 години. Напредъкът е не е лош, остава ни обаче още много работа. Единственото, което мога да ви призова е да не отслабвате и своите усилия. Да популяризирате целият този инструментариум сред вашите избиратели. Благодаря. For a, uh, a brilliant performance, extremely clear. Отлично беше това изложение. Ясно, избито ще разпространим разпечатка от е, вашето изложение сред нашите членове. Докладчикът минута две. Е, ако комисията може да се справи за пет, аз ще се справя за една. Препоръчвам на всички <laughs> да се опитат да е, Вложа толкова много съдържание в петминутно изказване. Де всички да бяхме така. To take Solvit to the next level. Uh, as uh, we just heard, we have... Uh... Да, както току-що чухме, е, колеги, е, е, има, има два доклада, които ще се занимаят с препоръката, която току-що бе изложена от представителката на комисията. Има и съобщение на комисията, посветено на тези въпроси. Без отговор, надявам се в доклада си да, да отговоря на тях. Трябва да се огледа системата като цяло, всъщност. Е, дали функционира така, както желаем. На второ място, кой е потребител Първоначално да, и физически, и юридически лица трябваше да ползват системата, както току-що видяхме. Оказва се, че най-вече физическите лица, потребителите се обръщат към Солвит. Трето място структурните проблеми, които са упоменати и в препоръката. Аз имам лични впечатления от разговорите си с служителите на Солвит и човек се пита дали системата е недостатъчна, не може да се справи или всъщност няма нужда от нея. Солвит по-нататък сравнително слабо се познава. И, и това също е проблем. И на пето място, разбира се, на нормативната уредба. Комисията се е ангажирала да преработи уредбата. Аз ще, ще коментирам и това в доклада си. И най-сетне държавите членки и тяхната работа. И значи, Солви трябва да бъде усъвършенствана и аз очаквам ползотворна работа с всички заинтересовани. Опасявам се, ще трябва да закрием за обяд. Докладът ви на 8 ноември. Докладчиците в сянка ще се изкажат друг път. Освен това обръщам вниманието ви на нашия доклад за единния контактен пункт, посветен на вътрешния пазар – това е доклад на, на парламента, който може да се намери на нашата страница в интернет. Благодаря на всички и благодаря на докладчиците за това, че ни дадоха възможност да вмъкнем и тази точка от дневния ред преди обяд. Ще продължим работата си в 15 часа. Благодаря на всички.